и за политиката, в рамките на политиката на спришаване. А конкретните критерии за тези изключения скоро бяха определени и доизяснени от Европейската комисия. Благодаря ви. Приключваме с дебата. Гласуването ще бъде утре вторник, 8 октомври в 12 часа. А сега продължаваме с доклада на господин Джеймс Елис. Имате думата. Е, грация, президенте, buonasera. Е, Колегс, good evening. Добър вечер, колеги. С удоволствие ще ви представя този доклад по собствена инициатива на Комисията по бюджета. Ще видим каква е неговата цел, какво е свършено и какво предстои да се направи, за да се установи тази междуинституционална система в дългосрочен план. Целта на ЕСПАС е да направи така, че европейските институции да могат да предугаждат и да знаят какви са дългосрочните тенденции на развитие, за да може те да бъдат подготвени за предизвикателствата, пред които се изправя а, Съюза. Не бива да се правим а, иллюзията, че целта на ЕСПАС е да предскаже какво ще се случи в бъдеще. Историята е пълна с примери, при които, това, а, при които а, нещо е било предвиждано, а, а се а, е случило точно а, обратно. Така, например, през 1962 година се е смятало, е, с оглед на един договор на Битълс, че няма място за такива групи в а, а, а, А, никой не беше предвидел колапса на финансовите пазари през 2008 година. Никой не беше предвидел какво, колко ще нараснат Фейсбук и Google. Целта на ЕСПАС е да даде надежден и качествен междуинституционален анализ, който да помогне на тези, които изготвят политиките. Докъде е стигнал проект по настояще? Той е базиран на две бюджети бюджетни линии. Първо, пилотният проект е изготвил документ за глобални тенденции 2030 и гражданите в един взаимосвързан е, полицентричен е, свят. Трите тенденции са следните. Увеличаване на правата и възможностите на индивидите, второ оформящата се световната средна класа, след това изменението на климата и недостига на ресурсите и най-накрая установяването на един полицентричен свят с изместване на властта. А, сега на втори етап трябва да се отдели повече внимание на економически, глобални и социални тенденции и на то най-вече на тези, които най-много ще повлият на Европейския съюз през следващите години. Надяваме се през 2014 година да можем да проведем задълбочен дебат за най-важните тенденции да се възползваме от информация от множество източници. И този документ да бъде предоставен на вниманието на лидерите на европейските институции. Следващата задача ще бъде да се е, работи за създаване на междуинституционално споразумение. След това а, в процеса трябва да се създаде е, една глобална веб страница, където да се намерят материали за тези тенденции. В момента, в който системата се установи и заработи, тя ще дава необходимата информация на тези, които изготвят многогодишните финансови рамки и изобщо на всички политики е, е, в заключение искам да благодаря на всички, които е, работиха за е, ЕСПАС и за това тя да постигне своите цели. В крайна сметка се надяваме да ЕСПАС да може да изготвя добри документи и да предоставя възможно най-добрата информация в света на миналото се казваше, че най-приспособимият ще оцеля в света на бъдещето, ще оцеля най-добре информирания. Сега започваме спонтанните изказвания с господин Пленкович. Благодаря, господин председател. Като член на комисията по бюджет и като качеството ми на бивш дипломат и човек, който е работил по планиране и анализ, бих искал да благодаря на господин Елис от личния доклад относно нали, политиката за анализ на сътрудничеството между трите институции, както и Европейската служба за външна дейност. След като казах това, смятам, че економиката, глобалното економическо управление се, се нуждае от подобен подход, за да можем да управляваме ефективно средствата, с които е, разполагаме. И това е от особено е, голямо значение в момент на глобализация е, тогава ние трябва да бъдем още по-отговорни, защото влиянието на подобна политика е повсеместна. Затова е, е необходимо да се върви напред, тъй като това става и в момент на управление на на приемане на новата многодишна рамка. Благодаря на господин Елис за свършената работа и за това, че беше председател на работната група по европейска политика. Става дума всъщност за един междуинституциален проект, който е от голямо значение за нас. Бих искала също така е, да го, го благодаря за това, че той разви е, концепта за този проект и сега минаваме в фаза на подготвителни действия. Е, много хора, работещи по политики, те спъвани от различни препятствия. Тази система за политика, за а, провеждане и управление на политиката до показва пътя, по който трябва да тръгнат институциите за сътрудничество, какви ще бъдат последиците и по какъв начин да даваме политически отговори на значителни въпроси. Така че това е един уникален междуинституционен проект, в който участват четирите институции, който ще е, произвежда доклади, анализи относно управленческите проекти и политики в е, обществото. Следващата година ще трябва да ще е, групата ще излезе, проекта ще излезе с доклад към председателите на съответните институции. Междуинституционната работна група в момента обсъжда начина по който ще работи и формата в който ще работи за, за бъдеще. като, като обаче ще се съобрази с съществуващите структури, без да изисква допълнителни финансови ресурси. Ако Бих искал да пожелая на докладчика много успехи в качеството ми на председател на тази група. Край на дискусията. Утре ще гласуваме този доклад в 12 часа. Сега минаваме към следващия доклад. Доклада Регнер. Давам думата на госпожа Евелин Регнер.